So, we have 20 minutes. 20 minutes later. И така, разполагаме с известно време, но съвсем малко, защото сме 20 минути закъсняли с програмата. кратък доклад за делегацията ни във Вашингтон. 7 души. Проведохме посещение, за... срещнахме се с а, а, редица а, високопоставени а, колеги в а, Вашингтон между 27 и 31 октомври. А, имахме сред нас членове а, от различни комисии, госпожа Лазо, господин Чуковски от а, делегацията за Съединените щати. Това беше първата официална делегация на нашата комисия по време на новия мандат. Това показва високото значение, което отдаваме на трансатлантическото партньорство и а, сътрудничеството с, а, от страна на Европейския парламент проведохме съседание, среща с Антонио Готиерес, генералния секретар на Обединените нации и също така с посланника на мисията на Съединените щати към в Обединените нации. Срещнахме се и с индийския постоянен представител в Обединените нации си и това за мен е един положителен знак за ангажимата на Европейския съюз. Също така говорихме за реформите, които предстоят в Обединените нации, е, необходимостта да се укрепи повече съвета за сигурност, необходимостта да се търси консенсус в международната общност и да се избегне фрагментация. Членовете на нашата делегация похвалиха усилията на Европейския съюз и неговите държави членки за а, усилията за ефективна и последователна политика в рамките на а, ООН и а, политическите а, позиции от името на Европейския съюз. Също така поканихме на среща всички представители на, е, и сенатори, с които се срещнахме, когато са в Брюксел и говорихме също и за годишната, която ще се отбележи следващата година на Обединените нации. В Вашингтон се срещнахме с петима сенатори, въпреки процедурите по импичмент, които текат. Имаше заседание в Държавния департамент. Особен интерес имаше по отношение на Венецуела. Срещнахме се с специалния пратеник за Венецуела, господин Абрамс. Някой от... Всъщност ние го поканихме в нашата комисия по външни работи, за да чуем техния подход към Венецуела. Заседанията, срещите в Държавния департамент показаха, че макар да е трудно, са възможни близко сътрудничество и между Европейския съюз и Съединените щати по теми за сигурност, отбрана, спазване на човешките права и така нататък, включително Китай. също така обърнахме внимание на връчването на наградата Сахаров така имахме и положителна реакция в това отношение. С особено внимание върху Западните Балкани, Близкия изток и Венецуела бяха нашите заседания. И накрая имахме заседание с Организацията на Съединените Американските щати и други международни организации и така нашата делегация си тръгна с много интересни впечатления и поводи за размисъл за бъдещето на трансатлантическите взаимоотношения. Нека добави нещо лично като опит. Мисля, че от името на всички колеги понякога сме изненадали как се отнасят към членове на Европейския парламент, когато те се опитат да влезнат в а, гра, а, сгради на американското а, правителство, администрация. Мисля, че би а, било а, скандално, ако ние ги се отнасяхме с, по този начин с тях. Това е от мен като доклад. Имам още 5 минути, ако някой иска нещо да добави. Владислав, не. Господин Чувачевич. Само няколко думи. Списъкът от партньори, институции, с които се срещнахме и с които говорихме, разбира се, беше много по-дълъг. Според мен имаше много интересно заседание в вътрешното апартамента за вътрешна сигурност и там разговора ни за киберсигурността. Американските партньори споделиха много интересни знания в това отношение. Благодаря. Няма други коментари, с което можем да стигнем до точка